Специално благодаря за положителния принос от страна на комисията, както и за градивния подход от страна на съвета, които ни дадоха възможност за добри резултати. Благодаря, казва председателят. С това приключваме разискванията по тази точка. Гласуването ще се състои днес от 12 часа нататък. Преди да преминем към следващата точка, Нека ви информирам, че Михал Натрас напусна Европа за свобода и демокрация на 9 септември 2013 година. Към момента той е независим депутат. Следващата точка от дневния ред е докладът на госпожа Маккарти, търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара, пазарна злоупотреба. Госпожа Макарти има думата за 4 минути в качеството си на докладчик. Много ви благодаря. Е, напред бих искал за протокола да благодаря на всички, на докладчите в Сянка, на комисара Бърне, на ирландското председателство, на всички служители които ми помогнаха в изготвянето на тези нови правила за пазарни злоупотреби. По този начин може да гласуваме по, една, по, един, по един набор от по-строги и съобхватни правила, които ще допринесат за функционирането на един по-стабилен и а, високотехнологичен пазар. Днес, скъпи колеги, се навършва 5 години от краха на Lehman Brothers, с която започна огромната финансова криза. от почините за тази криза обаче продължават да съществуват, в частност по отношение на пазарите с употреба, които продължават да привличат вниманието на медиите. Ето защо директивата за, за пазар на злоупотреба и регламента, който разглеждаме днес, са изключително важен етап в възстановяването на доверието в пазарите. Тези правила са жизненно важни, за да се справим с един проблем, който е един финансов наблюдател определи като алчността на банкерите, която наделява над пруденциалният подход. Това се случи през, по време на кризата. Стигна се до най-страшната криза, която доведе до загуба от около 330 милиарда евро в деривати. И всичко това се случи без да го очакваме, защото нямаше необходимите е, правила по отношение на критериите. Всичко това доведе до превеждане на подвеждане съдебна отговорност от страна на американският отговор отговарящ за финансовите инструменти и американската прокуратура. Въпросът е обаче дали чрез една подобна рамка могат да се наказват по достатъчно строг начин да се разследват надлежно случаите на пазарна злоупотреба. Всички сме убедени, че най-добрият начин да се справим с подобни практики не е да изпращаме, да екстрадираме извършителите на подобни престъпления в Съединените щати, където санкциите са по строки Ето защо целта на настоящият текст е да се засили на рамката, която съществува в Европейския съюз в момента в Виждаме, че днес има спекулации в пазара на енергията, пазара на петрол и природен газ и манипулации на пазарите на чуждестранна валута. За целта трябва да се засилят санкциите и наказанията, трябва да се предвидят, да се предвиди до, до животна забрана за участие на пазара на извършителите на подобни злоупотреби, както и мерки за защита на хората, повдигнали сигнал срещу тях. Знам колко трудно се прилагат подобни мерки, затова ви моля, колеги, да подкрепите настоящият набор от правила, тъй като по този начин ще се подобрят ще, се, ще, ще, ще запълни пропуските, които съществуват по отношение на пазарите на деривати на гения сектор, пазарите на извънборсови продукти. Под тези правила се увеличава правната сигурност и се гарантира, че всякакъв вид пазарна злоупотреба може да бъде обект на съдебно преследване. Уважаеми колеги, радвам се, че за първи път предприемаме е, стъпка напред за трансгранично надзорна система, тъй като в един случай се оказва, че над 7 държави и членки са участвали в набирането на данни в при, нас, при, при разреждане на злоупотреба, което е много важен факт. И накрая не бива да забравяме, че Европейския съюз не е, не е защитен, не е убежище от подобни злоупотреби и за това трябва да приемем правила, които да гарантират тази защита. Благодаря ви. Аглин, думата има комисарят Барние. Благодаря, господин председател. Дами и господа, сега се опитваме да извлечем всички полуки от финансовата криза. Не трябва да бъдем късопаметни, особено а, по отношение на онези, които преди кризата и по време на, по време на самата криза показаха, че нямат нито морал, нито а, каквато и да е, е етика, а, което доведе до това хиляди, хиляди граждани а, и накоплаци да понесат а, а, вредата от това. И а, всички заедно се опитваме да изградим а, една регулаторна архитектура, за да имаме прозрачност, която по-рано не съществуваше, да имаме правила, отговорност и да внедрим малко повече морал там, където той изобщо не съществуваше или беше изчезнал. Този въпроси се обсъждат на най-високо равнище, на Г20 е, органа за финансова стабилност и така нататък. Не е необходимо да напомням всичко това. Преди няколко дни е, в е, Санкт Петербург разговаряха представителите на най-силните економически държави в Европа и съвсем естествено беше в дневния ред да бъде включен и подобен въпрос. Въпрос, който обсъждаме вече от 5 години. А Европа сега ще направи това, което тя беше поела като ангажимент още в началото на кризата. И текста, който обсъждате днес, регламента, който аз ви предлагам, е важен елемент от тази нова архитектура за предотвратяване на пазарните злоупотреби, за нова отговорност. Защото светът се промени, както каза госпожа Макарти, финансовите пазари, пазарите на суровини са все по-интегрирани, имаме технически иновации, които се отразяват на възможността на публичните органи да упражняват надзор над пазара, и особено на финансовия пазар. Знаете за скандала с манипулирането на индекса Либор, който подкопа доверието на гражданите в честността и справедливостта на нашата финансова система. Затова предлагаме и санкции, които да имат възпиращ ефект, като в някои случаи ще се достигне дори до присъди за затвор за онези, които нарушават правилата. Значи предлагаме регламент и сме, се радваме, че на 25 юни съвета прие проекта реглам, за регламент. И искам да благодаря много сърдечно госпожа Макарти, Жан Пол и докладчиците в Сянка, госпожа Питика Тайнен, господин Принц, господин Гиголд и госпожа Свинбърн. Благодарение на вашата работа успяхме да усъвършенстваме първоначалното предложение, нещо, което не един път се е случвало. Регламентът взима предвид еволюцията на финансовите пазари, на, коя, на която се позовах. Става дума за извън борсовите сделки, за данъчно, за регулираните системи за търгуване, многостранните системи за търгуване и така нататък. Това са все нови техники, които влияят върху пазара и трябва е да бъдат взети предвид. И накрая нещо особено важно по отношение на нестабилността на пазара за, за суровини, където също са възможни манипулациите. Добре е, че е, е, разширяваме е, регламента, негови обхват и към този пазар и пазара с деривативи. Това е нашата реакция на скандала с индекс Лайбор и на всички други опити за манипулиране на пазара и други пазарни злоупотреби. В това се състои новото, което предложих на съвета миналата седмица. Значи ще се борим с злоупотребите първо, за да можем по-лесно да ги откриваме, второ, да ги санкционираме по-строго и съответните органи трябва да имат възможност да разследват, да откриват подобни злоупотреби дори в най-големите финансови институции, в националните финансови системи, в полза на гражданите всичко това. Благодаря за това, че подкрепяте тези по-строги санкции. Е, може да се налагат е, максимални глоби до 15% от оборотът, е, което, надяваме се, ще има превентивен ефект и ще предотврати бъдещите пазарни злоупотреби. Но ще имаме, разбира се, възможност и да преразгледаме документа, когато това е необходимо в бъдеще. Знам, че парламентът участва в триалогът, където също се е, наблюдава напредък. Може директивата две а, да бъде също така приета. Това са важни текстове, които трябва да върват ръка за ръка и надявам се, че бъдат приключени през дните и седмиците, които идват сега. За една минута дава думата на господин Рихард Зебер. Благодаря, господин председател. В борбата срещу измененията в климата Европейският съюз създаде един инструмент, основан на пазара – схемата за търговия с емисии. До 80% от тази система са уредени в директивата за пазарите на финансови инструменти, но останалите 20% включват първичния пазар и нерегулираните спот пазари. Схемата за търговия с емисии има своите особености. Задълженията за оповестяване, които се отнасят до емитентите на други пазари, в случая се отнасят до държавите членки. Задълженията за оповестяване би следвало да засягат само тези участници в схемата за търговия с емисии, които оказват въздействие върху ценообразуването. 10% от участниците в схемата търгуват 80% от емисиите и продават квоти, които се използват от 20% от предприятията. Мисля, че и що се отнася до схемата за търговия с емисии, трябва да въведем необходимите санкции за пазарни злоупотреби, така че схемата да може да функционира добре. Благодаря, казва председателят от името на Комисията по правни въпроси, госпожа Тайнца, една минута. Господин комисар, уважаеми колеги, радвам се, че в рамките на регламентирането на финансовите пазари можем да покажем на гражданите, че искаме да се борим по-активно срещу търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара. Благодаря на докладчицата, че взе предвид становището на Комисията по правни въпроси във връзка с различните прагови стойности за оповестяването от страна на участниците на пазара. Благодаря също за това, че ще се предвидят различните правни традиции, че няма виновниците да се сочат с пръст. Така ще защитим правото на неприкосновеност на личния живот на неучастващите в злоупотреби. Мисля, че приетото от нас решение може да бъде реализирано мисля, че ще може да се осъществи и разпоредбата за налагането на санкции по наказателно правен път. Като цяло, текстът е много добър резултат, ще има благоприятни последици за финансовите пазари. От името на политическите групи, първият ни оратор от името на НП е госпожа Гал Пелч. Много ви благодаря, господин председател. Целта ни е да оздравим доверието на инвеститорите. То е изключително важно за пазарите. Искам да благодаря на докладчика, тъй като тя предприе един много добре балансиран подход, много внимателно разглежда въпроса за търговията с вътрешна информация и манипуля... манипула... манипулиране на пазара, извинете. Разгледа внимателно дефинициите и необходимостта от приемане на допълнителни правила. Докладът също така много ясно е, че ще помогне за борба срещу незаконната економика. Тук се прави препратка към директивата за пазарите на финансови инструменти и мерките за борба срещу финансови злоупотреби. Според мен е много важно да се гарантира обща рамка съгласуваност между двата документа, тъй като по този начин ще разполагаме с обща рамка за борба срещу пазарните злоупотреби. А тази обща рамка ще доведе до увеличаване на доверието страна на инвеститорите. Друг много важен елемент са финансовите инструменти, които биха могли да бъдат употреб, обект на злоупотреби, като, например, алгоритмичните финансови инструменти. Говорим за един пазар, който до момента не е бил регламентиран и регулиран. А когато се стигне до въпроса за вътрешна информация, мисля, че се нуждаем от много добро определение на това понятие, тъй като може да има злоупотреби с вътрешна информация. Важно е също така участниците на пазара да подлежат на задължение за оповестяване. Тук говорим всъщност за много голям брой участници и техните тяхното влияние върху определенето на цената на продуктите може да бъде много голямо. А по въпроса за мястото на емитиране, трябва да гарантираме, че в различните държави членки се прилагат едни и същи правила спрямо емитентите. Трябва също така да си има предвид намерението на, на съответното лице да извърши злоупотреба. Благодаря ви за почната усилия, ще подкрепя доклада. Благодаря ви от името на социалистите за минута и половина. Думата има госпожа Евлин Регнер. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, позволете ми първо да поздравя госпожа Макарти за изготвянето на този важен текст, значима стъпка напред по пътя към регулирането на финансовите пазари. Предвиждат се по-широки правомощия за надзорните органи и създаването до известна степен на общоевропейска система за надзор. Най-важното обаче е, че от текста ще проистече по-голямо доверие към финансовите пазари, ще бъдат по-добре защитени и потребителите. Финансовите пазари трябва да могат да разчитат на коректни референтни стойности. В миналото индекси като Либор бяха манипулирани, например. Имаше манипулации и по слоп сделките, което бе същински скандал и се отрази неблагоприятно върху доверието от страна на финансовите пазари. А що се отнася до доверието на гражданите, можем да го спечелим едва когато задълженията станат, бъдат вменени на всички държави членки. Съгласно предложението за регламент, Пазарната злоупотреба включва всички неправомерни действия на финансовите пазари. Трябва да изпълним тази формулировка с живот. Държавите членки би следвало да започнат работа по вече действащи европейски разпоредби, като например разпоредбите за сенчестото банкиране. Би следвало те да ги въведат незабавно в националното си законодателство. От името на либералите, господин Клинц, за две минути. Благодаря. Спомням си, че преди време търговията с вътрешна информация или манипулирането на пазара се считаха за малозначими деяния тук в Европа. А едновременно с това в Съединените щати бяха състав на престъпление. Едва наскоро бе изготвен регламентът за търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара. Той бе прият през 2003 година. Междувременно обаче положението се промени, осложни се структурата на пазара, бяха въведени нови системи за търговия. Мисля, че постигнатият резултат от парламента, комисията и съвета е добър и може да застане в основата на бъдещ напредък. Съгласно предложения текст, регулаторните органи ще имат по-широки правомощия, не само спрямо юридически, но и спрямо физически лица. ще се наказва също така и манипулирането на пазарни индекси. В това число индекси, отнасящи се до суровини. Ще бъде предоставена и необходимата защита на подаващите сигнали за нередности. Те няма да има нужда да се опасяват от неблагоприятни последици за себе си в личен или професионален план. Но що се отнася до трансграничния надзор и трансграничното регистриране на сделки, все още не сме постигнали достатъчно. Трябва да продължим започнатата работа. Мисля, че не е достатъчно да се ограничи размерът на законните сделки до 5000 или 20 000 евро. Мисля, че капитализирането на пазара в случая е по-добрият подход. Трябва да вземем предвид също, че в Европейския съюз действат 28 различни системи на наказателно право. Т.е. ще има разлики при прилагането на санкции по наказателно-правен ред, що се отнася до манипулирането на пазара. Но като цяло текстът според мен е много добър. От името на ЕКАРЕ за минута и половина госпожа Суинбърн. А, а, боя се, че а, този регламент няма да бъде краят а, на нашите проблеми. А, виждаме, че въпреки първоначалната директива, въпреки съществуването на законодателство, че виждаме в отделните страни, злоупотребите продължават. Не е достатъчно да имаме правила. Необходим е надзор, необходимо е прилагане на правилата. Националните органи трябва много ясно да покажат, че пазарната злоупотреба няма да бъде толерирана. Необходими са санкции, които да бъдат, имат превентивна роля. И съм разочарована от максималната глоба. 15% от оборота, според мен, няма да възпре някой от пазарното манипулиране. Знаете, че става дума за до 1 милиард долара резултат от пазарната манипулация от страна на американските власти. Ако не наложим а, пазарна регулация, ако не преследваме индивиди и институции, които нарушават а, тези изисквания, няма да постигнем резултат. В името на доверието в пазара, надявам се, че моята страна и всички останали ще използват правата, което законодателството им дава, за да не няма полза от финансовите престъпления. Необходими са наказателни санкции, ако трябва и уголовно преследване. Благодаря, госпожа Суинбърн. А сега госпожа Матиас. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на госпожа Макарти за отлично свършената от нея работа. Преди пет години, през месец септември, бяхме свидетели на крахът на Lehman Brothers и от тогава ежедневно се сблъскваме с проблеми с манипулиране на пазара, търговия с вътрешна информация, базарни злоупотреба и пълна липса на какъвто и да е било морал. И мисля, че това е факт, който трябва ясно да бъде заявен. Няма никаква етика на пазарите, постоянно се променят референтните показатели, променят се лихмените проценти и всякакви други видове показатели. Това са практики, които се виждат във всички държави членки. Това са новините, които заливат медиите статии за отделни личности или отделни организации, които са имали достъп до вътрешна информация. Вярно е, много трудно се доказва подобно нарушение, но изглежда, че се правят и много редко опити за доказване на това нарушение. А още по-рядко се стига до наказание за злопотреби, свързани с, с, с търговия с вътрешна информация. Навсякъде се сблъскваме с а, костюмирани хора, които а, работят за големи банкови институции, които безнаказано извършват злоупотреба. Но факта, че те принадлежат към подобни институции, не е защита и не бива да бъде защита от санкции и наказания трябва да изготвим една система, която да гарантира защита на потребителите, а не да позволява безобразие, каквото в момента се случва. Благодаря. Господин, думата господин Мартин за една минута. Вече десетилетия се отправят злокобни предупреждения във връзка с финансовите пазари. Манипулациите на индекса Либор, манипулациите на пазара на нефт и газ, както и други манипулации на пазарите на деривати и суровини. Всичко това бе последица от един погрешно разбран неолиберализъм от традиция наложена от Тони Блеер и Герхард Шредер. Арлин Маккарти в момента е сред унези, които могат да влязат в учебниците по история в главата регулиране на финансовите пазари. Нейното предложение е добро и много ме радва. Уеднаквяват се определенията, предвиждат се уеднаквени изисквания и за налагането на санкции по наказателно-правен път. Срамно е наистина, че в САЩ до момента действаха по-строги разпоредби в Европейския съюз. Има още много какво да направим. Жалко е и, че господин комисарят не излезе още през юни, както обеща, с предложение за регулиране на банките прекалено големи, за да изпаднат в несъстоятелност. Председателят. Благодаря, господин Лудвихсън. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имаме споразумение за регламент, който да регулира манипулирането на пазара и предотврати пазарните злоупотреби. Тук въпрос има няколко аспекта. От една страна, обхватът на регламента е разширен. Манипулирането на ключови а, лихвени проценти, такива като Лайбор, например, е включено. Същото се отнася и търговия с а, вътрешна информация. А, а, търговията с въглеродни емисии, а, това е търговия, която се осъществява извън а, традиционните финансови пазари. Става дума за един голям пазар и а, територия, която като че все още не е добре регулирана. Осигурява се и по-добра защита на онези, които а, осведомяват за нередностите. Трябва хората да могат а, да предупреждават за нередностите, без да се боят, че срещу тях ще бъдат предприяти санкции. Това е ключов въпрос за осигуряване на по-стабилен пазар. Преговорите трябва да продължат със същата скорост, за да може съответната директива също да бъде прията своевременно. Благодаря, господин Лудвиксън. А сега минаваме към изказванията чрез привличане внимание на председатели. Имаме един. Записал се господин Миколашик. Благодаря ви. Вътрешният пазар и всички регулации в него трябва да се основава на принципите за прозрачност и трябва да има някои характеристики, предвиждащи защита и гарантиращи целостта на вътрешния пазар. Напоследък има липса на доверие към честността на участниците на пазара. Никой не може да очаква обаче от тези участници да действат винаги от а, чисто етични подпути. Затова трябва да се приеме съответното законодателство и трябва да се налагат санкции в случай на нужда неморалното поведение следва да бъде санкционирани. Ето защо аз подкрепям въвеждането на по-ефикасни санкции и една по-ефикасна регулация, която ще помогне в тази област. Благодаря ви. Сега давам думата на комисаря Барния. Ами, благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Ще благодаря преди всичко а, на госпожа Макартни, докладчика, на докладчиците всяка, Сянка, а, за това, че подчертаха значението на а, този документ. И, както каза и господин Клинц, очевидно става дума за много важен етап. С много широко поле на предложение е документът. И а, то е част от нашите глобални усилия за въвеждане на ред в финансовите пазари, за осигуряване на прозрачност, за осигуряване на подотчетност и, когато е необходимо, на санкции, които да имат разобеждаващ превентивен ефект. Както казаха мнозина от изказали сте се, предложението, което сега е пред нас, е, става дума е, за е, регламент, но, както стана дума, все още има много, което трябва да се направи. Господин Клин спомена нещо важно. Важно за еволюцията, бързата еволюция на пазар, финансовите пазари. А, и, а ние трябва да можем своевременно да се адаптираме към еволюцията на пазара. Да можем да се движим с същата скорост защото на тези финансови пазари понякога а, някои се опитват да заобикалят правилата и да избегнат евентуалните санкции. Не трябва да бъдем късопаметни, трябва да бъдем много бдителни. Именно за това а, е, този текст е особено важен. Той ни дава възможност да а, адаптираме правилата към а, сегашните условия. И а, а, госпожа Свинбър, нещо, което вие повдигнахте, съгласен съм с него, тези 15% от е, оборота едва ли ще бъдат достатъчни. Но аз трябва да кажа, че това е един компромис. Компромис, до който стигнаха страните членки и парламентът. Ще кажа, че това е един минимум, задължителен за първи път. И а, нищо не пречи на страните членки, включително и вашата страна, да приемат по-строги санкции, ако считат, че 15% от оборота е недостатъчна санкция. Разбира се, ще имаме възможност да преразглеждаме документът, но преди това трябва да кажа, че вашето гласуване за него е особено важно. За да не си мислят хората, че всичко е позволено, някой, че всичко е позволено на финансовите пазари. Е, и за това е, вашето гласуване е особено важно. Е, важно ще бъде работата и на съвета. Благодаря, господин комисар. И сега, за да приключим дебата, ще дам думата на докладчика госпожа Макарти. Искам специално да благодаря на докладчиците в Сянка за ангажираността, която проявиха по това толкова дълго и сложно досие. Явно, тъй като досието е дълго и сложно, госпожа Суинбър не е разбрала нещо. Става дума за въвеждането на минимален размер на санкциите. Ако желая, държавите членки по свое осмотрение могат да въведат по-строги санкции. Предвиждаме и повече ресурси, които следва да заделят държавите членки за целите на по-ефективното правоприлагане. Призовавам колегите да приемат текста без измененията. Много съм объркана, изненадана съм от изменението на СЕД, в което се предлага разделно гласуване. Така се лишават от възможност компетентните органи да извършват транснационално разследване по случаи като Либор ще могат извършителите да останат ненаказани. Призовавам ви да гласувате против изменението на ЕСД. Трябва да се установи общо европейско и световно сътрудничество. Няма сред нас представител на литовското председателство, но искам да отправя към него ясното послание, че възнамеряваме да започнем тристранни разговори, да начертаем своите приоритети във връзка с санкциите. Да се надяваме, че литовското председателство ще отдаде приоритет на предвиждането на санкции по наказателно-правен път. Доколкото знам, това не е към момента сред неговите приоритети. Можем да променим това обаче като дадем вота си за текста. Да се надяваме, че ще приемем наистина един силен текст за силни мерки за борба срещу злоупотребите на пазара. Благодаря. Гласуването по този текст ще се състои от 12 часа на обяд нататък. Днес преминаваме към следващата точка.